Само, че трябва сега да, преди да преминем по-нататък, да направя няколко съобщения. На първо място, съобщавам ви, че съгласно член 226 е, четвърти, четвърти параграф на нашия вътрешен правилник няма искане за прегласуване на обявените грешки вчера. Така че грешките се приемат за поправени. Сега, второ съобщение. Съгласно